dear colleagues, good afternoon to those who have survived. Скъпи колеги, добър ден на тези, които оцеляха след заседанието от сутринта. Започваме с точки 21 до 28. Проекто доклад за решенията на съвета по, за разрешаване, разрешения свързани с Хакската конвенция за граждански аспекти на международно отличане на деца. Госпожа Ханибол има думата. Да, благодаря, господин председател. Нали можем да ги разгледаме заедно, защото всички, цялата тематика е сходна. Става дума за гражданските аспекти на международно отвличане на деца. Инструментът е изключително е, важен. Хакската конвенция е ратифицирана от всички страни членки и въвежда сътрудничество, където подписалите страни е, се ангажират да осъществяват при международно отвличане на деца. Много често, ако родителите са разделени, е, съществува изкушението да се възползват от е, липсата на сътрудничество, за да е, придобият родителски права. Всички са наясно колко много случаи има на такива отвличания международни, когато родителите са от различни страни и са разведени. Много често съдилищата и в двете страни се произнасят, е, че те са компетентния съд е, за решаване на това, кой ще има права върху децата. Цена на, целта на Хакската конвенция е именно да се реши този проблем, т.е. да се определи кой е компетентният съд и съответно приложимото право. Е, свързано е с местопребиваването на децата. Също се урежда и материята за незабравно връщане на децата. Европейския съд потвърди е, решенията в смисъл, че страните членки не могат да действат е, самостоятелно. И в случая става дума за четири страни, които са подали документи за присъединяване към конвенцията – и ние сега трябва реално да потвърдим, че тези държави т.е. ние да одобрим предложенията, които са пред нас, така че да може да има съответната закрила за децата. Доминиканската република е подала и документи през август 2004 за присъединяване. Решението на съвета също е да е, даде разрешение на Австрия, Кипър, Люксембург, Обединеното кралство, Португалия, Румъния и Хърватия и присъединяването на Доминиканската република към Хакската конвенция. След това става дума за Еквадор и Украина в следващата точка. Те е, са кандидатствали от 92-а, Украина 2006-та. Тук е, даваме разрешение на Австрия да приеме присъединяването на Еквадор към Хакската конвенция. Следва Хондурас. Те са подали документи за присъединяване от декември 1993 и разглеждаме решението на съвета, който разрешава на Австрия и Румъния да приемат присъединяването на Хондурас към Хакската конвенция. И последно Беларус и Узбекистан. Те са подали съответните инструменти през януари 1998 и разглеждаме решението на съвета да разреши на Австрия, Люксембург и Румъния да приемат присъединяването на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция. Както казах, тук е въпрос на процедура, но много важна, затова предлагам ние като комисия да одобрим тези четири доклада. Е, thank you very much. Председателят, благодаря. Госпожо Дойран. Благодаря, е, господин председател. Така, за да продължа изказването на госпожа докладчика, много важно разширение на Хакската конвенция. Зелените ще подкрепим без никакви резерви тези решения и нека да подчертая, е, госпожо председател. Даже няма... А, е, господин председател, няма нужда да си слагате слушалките. Всичко ще мине много бързо. И сме съгласни с всичко, което каза докладчика. Е, на английски отново да кажа, съгласна съм с вас, съгласна съм с вас с всичко, всичко е перфектно. Мистер Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца е важен инструмент, с който се въвежда система за сътрудничество между договарящите държави, целяща уреждането на случаи на международно отвличане на деца. По този начин ще предпазим децата, които имат връзки с тези държави, от отвличане. Целта на четирите предложения, които днес разглеждаме, е на международно равнище да се намери разрешение за ситуации на отвличане на деца, като се установи, че компетентният съд и приложимото право са тези на държавата по местоживеене на детето. С Конвенцията се въвежда също така и система, която осигурява незабавното връщане на отвлечените деца последните години сме свидетели на много случаи на отвличане на деца от единия родител в другата държава, като това става най-често при настъпване на раздяла между родителите. Най-разпространеният е проблем е, че съдилищата и двете заинтересовани държави се обявяват за компетентни, като всеки съд присъжда упражняването на родителските права по отношение на детето на родителя, който е гражданин на държавата на съда, с прилагане на Конвенцията проблемите ще бъдат решени, затова аз призовавам към даване на съгласието на Европейския парламент по отношение на всички споменати държави за присъединяване към Хагската конвенция. Благодаря Ви за вниманието. че има благодаря. Комисията иска ли да добави нещо? Благодаря. Не, само да изкажем благодарности на докладчикът за четирите доклада. Действително, Това е процедура, която започна след становището на съда 1 от 13. С тези четири решения на съвета е, се цели да се премахне изцяло така променливата геометрия която съдът е, в своето е, становище осъди. Ще има еднаква правна рамка между Европейския съюз и съответните трети страни. Благодарение. Благодаря на докладчикът за е, документите. Председателят, добре, благодаря. Мога само да добавя, че крайният срок за изменение е 21 ноември, 12 часа. Since we do not have Мистер Де Грандес, the report... Господин Де Грандес, който е докладчик по следващата точка, не е тук, но господин Вьолкен е тук, който има доклад по точка 27. Нека да разгледаме първо точка 27, разглеждане на изменение към протокол номер 3 за статута на Съда на Европейския съюз. Заповядайте, господин Вилкин. Благодаря. Благодаря за това, че проявявате гъвкавост, господин председател. Искам първо да представя измененията. Приемаме ги. Нямаме много такива. Всъщност те са само пет е, много рядък случаи в нашата комисия. Но приемам. Пето изменение към него имам въпроси. В него се говори за правни инструменти. Споменава се Агенцията по химикалите – и още една институция. Искам да разбера, имало ли е разяснения? Аз лично не считам, че е, тези две агенции не следва да бъдат включени. Защото предходното решение е на лице и тези агенции се предполага да правят консултации с него. Така че Агенцията по химикалите е единствената, която може да бъде отговорна. Нищо друго не ме кара да възразявам. Благодаря. Има ли коментари от колегите депутати? Не. Комисията има ли нещо да каже? Не, от наша страна за, към този момент нямаме коментари, разглеждаме измененията, обсъждаме ги, обсъдили сме ги, когато е, формулирахме становищата и когато се стигне до дискусиите в странна среща, ще излезем със становище. Добре, е, в нашата комисия се предполага да бъде прието. Не се чу датата. Господин Паскуал де Герандес вече е тук, така че се връщаме на точка 26. Сертификат за допълнителна закрила за лекарствени продукти. Заповядайте, господин де Грандес. Благодаря, господин председател. Извинявам се за закъснението. Е, трябваше да се занимая е, с е, важни, спешни въпроси. И сега преминавам към моето изказване като докладчик по тази важна тема. Ще започна с нещо, което според мен засяга сериозно комисията по правни въпроси. Имаме също становището на ЕМВИ. Ще спомена също стратегията на комисията за единния пазар – и това е свързано с целенасочена промяна на патентната закрила и сертификатите за допълнителна закрила и с загубата за външния пазар, тъй като има загуба на външния пазар извън Европейския съюз когато не съществува а, защита, закрила по сертификата на допълнителна, а, допълнителна закрила, а, Европейския парламент а, подкрепи а, принципа да се въведат. И тук ще прочета следното нещо. Комисията преди а, 2019 година смята да въведе сертификата за допълнителна закрила, за да гарантира конкурентоспособността на фармацевтичната промишленост и да създаде нови работни места и раздеж в Съюза по силата на а, а, регламента. И тук приключвам моят цитат. Е, затова комисията сега предлага да се измени регламента 469 за сертификата за допълнителна закрила, е, за да е, може да се въведе патентна закрила. Е, благодарение на това компаниите, които са в Европейския съюз, могат да произвеждат биоподобни лекарства с, по силата на сертификата. Те могат да се изнасят извън а, Европейския съюз. Моето становище да подкрепим предложението за изключение за сертификата за допълнителната закрила, тъй като това е пречка пред производителите на биоподобни лекарствени продукти и а, възпира изграждането на способност на пазара. Също така смятам, че законодателното предложение на комисията отразява една консенсусна позиция, където са отразени интересите на всички в моя доклад се опитвам да направя същото и да избера опциите, които най-добре водят до повишаване конкурентоспособността на фармацевтичния сектор. Е, уважавам различните гледни точки и би било грешка е, това решение, което работи за големите компании, да не бъде прието. в, според мен такива, такъв, такъв начин на говорено би бил неблагоприятен. И за това се търся равновесие. От една страна Европейския съюз да остане привлекателен център за инвестиции, от друга страна да се запази конкурентно способността на генерични и биоподобни лекарствени продукти на техните производители. А, и също те да излязат на международния пазар. И измененията а, към а, предложението са в духа на предложенията от комисията. А, трябва да направи по-прозрачно неговото а, прилагане и а, също а, предложението да бъде по-балансирано за да прилагаме по прозрачен начин а, разпоредбите. И има едно допълнително изискване да се а, изисква, а, информират допълнително производителите. Това задължение е по силата на всички изисквания за конфиденциалната информация и цели да гарантира а, да се получи необходимата информация и да, че не се нарушават правата за авторско право. И същевременно да се гарантира конкурентоспособността в същия дух и за да могат а, страните да разполагат с необходимото време, за да видят дали се прилага а, регламента, предлагам да се е, дължи с 3 месеца срока. И да се информира а, а, притежателя на сертификата за допълнителна закрила. А, както а, отговорните органи, така и патентните органи разполагат с необходимата информация, имат време да я разгледат, когато им е предоставена. Добавя се един нов формуляр и това да се използва като а, нотифициране към анекс 1 от а, предложението. Относно задълженията към производителите, те трябва да информират а, собствениците на сертификата, титулярите на сертификата, а, а, като се взема предвид конфиденциалната информация. И накрая, а, относно прилагането на този регламент, 2023 или след това. Е, е, по този начин можем да е, отработим установените проблеми и да отреагираме на тях. Също така трябва да има преходен период, период който да е достатъчно дълъг, за да гарантира правилните решения и да дадем възможност на участниците на пазара да имат разумен срок да се адаптират към новото предложение. Това е всичко. Thank you. Mr. Zlotowski. Благодаря, господин Златовски. Przewodniczący, я паре слов в имени нашей групи консерватистов. Няколко коментара от името на ЕКРЕ. Благодаря на господин е, Паскуал де Гранда за проектостановището. Не виждаме големи разминавания между нашата позиция и представената. Трябва да поясним някои е, дефиниции, а също и начина на прилагане. Съгласни сме, че становището дава възможност да се увеличи е, обема на производството на генерични лекарства и да се даде възможност за конкуренция на свет, в световен мащаб. В тракте negocjacji в gronie sprawozdawców cieni с pewnością będziemy chcieli lepiej przedyskutować квестия производство създава и възможности за разширяване на заетостта. Мисля, че трябва да помислим и за сроковете, които са представени за изпълнение на законовите разпоредби. Ще подадем изменения, но не установяваме никакви съществени проблеми с позицията на докладчика. Благодаря. Първо, коментар за проектостановището. Тук целта е да се създаде равнопоставеност между производители в Европейския съюз и извън съюза, производители на генерични лекарства. И абсолютно подкрепям тази цел – като се има предвид къде се осъществява износът на тези лекарства, смятам, че стъпката е много важна. Разбира се, че трябва да имаме, да отчитаме и разпоредбите за интелектуална собственост. Трябва да има някакво ниво на закрила за лекарствените продукти. Парламента вече на два пъти гласува по тази тематика. Много се радваме, че разполагаме вече с толкова смислен текст. Има обаче един аспект, който много ми се искаше да присъства в текста, а именно тук става дума за текст, който трябва да има положително влияние върху гражданите или положително резултати за гражданите. Трябва да има разпоредби за разрешаване на складирането или натрупването на запаси от такива лекарства и Европейския парламент трябва да може да се произнася по такива е, решения. Считам, че тези механизми трябва да бъдат е, засилени и се надявам, че ще приемем предложените текстове в посока подобряване на документ. Нашата цел е в края на кращата да сме в услуга на гражданите – Настоящото предложение е, се среща с много е, разнопосочни мнения от гледна точка на фармацевтичната индустрия. Не им така, то спрямо от тях не е, е не им осигурява лек, лесен живот, но а, тук искаме и сигурност, и да има патентова закрила, и да има и мярка срещу натрупване на запаси. Благодаря. Комисията иска ли да вземе думата? Благодаря. От наша страна можем да кажем, че приветстваме проекто доклада на господин Де Грандес. Според нас в него се съдържат много полезни предложения и до разяснения представлява една отлична основа за подобряване на нашето предложение. Ако мога да упомена някои неща, които ни безпокоят или по които имаме въпроси по-скоро. Във вашето предложение има едно а, изменение за по-добро спазване на изискванията за поверителна информация. Мисля, че ще е по-добре да се уточни как точно това да се направи. Тоест, кой и каква, коя информация и къде не е така общо раз, разпоредба да не се разпространява поверителна информация, защото това създава, създава правна несигурност. Тоест целта е много добра, но трябва да бъде формулировката по-различна. И нещо второ, което леко ни безпокои, но това са вече големи подробности. Не искам да ви отнемам времето. Това е списъка с третите страни. В нашето предложение този списък се очакваше да бъде публично достояние. Но няма задължение да се е, предава този списък на е, собственика на е, правото за произвеждане на лекарството. Така че тук докладчикът е, даде съображение защо това може да бъде и по поверителна информация. Значи, ако се подаде тази информация само на а, страните, които участват в търговски взаимоотношения без да бъде публична, това може да е проблем. Също по, по отношение на графика. Интересни са ни предложенията и мисля, че трябва да намерим едно добро взаимодействие между това, което економически и политически е желателно и това, което е възможно. Защото тук става дума за това да защитим съвсем закономерните очаквания. Ако се въведе изключение, това изключение трябва абсолютно да бъде обосновано с съображения за обществен интерес. Ако искаме да, вървим, да се върви по този път, това трябва да бъде ясно, ясно обяснено и обосновано. С тези оговорки мога да кажа, че приветстваме текста и очакваме дискусиите. Благодаря. Срока за внасяне на изменения е 21 ноември. 17 е, часа. Господин Де Грандес, искате ли да се изкажете? Да, благодаря. Господин председател, съвсем накратко. Оценявам а, всички изказвания, които чухме. Благодаря а, на представителите на комисията. А, благодаря, че подкрепят в, като цяло а, доклада и си отбелязвам, че трябва да се е, уточни датата за влизане в сила и обхвата. Действително това е решително, е, решителна стъпка. Търсим равновесия между позициите и е, правна сигурност. Готови си сме в, също с докладчиците в сянка да се изкажем и на следващите, на следващите заседания колегата каза нещо, което е извън а, дебата а, за иновативни и генерични а, лекарствени вещества относно складирането. А, действително, това само по себе си е въпрос на а, номенклатура. Е, това е в полза на генеричните лекарствени вещества. По принцип, тези срокове от 5 години за патента е привилегия, която съвсем обоснователно беше дадена на иновативните компании, защото това не са неправителствени организации, това са компании, които търсят активни съставки и ги използват в фармацевтичната промишленост. Сега това, което правим в тези 5 години е да дадем на генеричните лекарства необходимото време, което беше дадено на иновативните. И от една страна благоприятстваме генеричните лекарства, за да могат да се конкурират с износителите от трети страни и от друга страна да се каже какво става с складирането. Всъщност, тук е ябълката на растора. От една страна, дали това е нелоялна конкуренция или защитаваме предложеното от комисията. Аз мисля, господин председател, че решението на комисията в тяхното предложение е малко закъсняло, защото това е една много сложна тема, трябваше да се направят много оценки за въздействието и се представят в политическо време, което не е най-адекватно и подходящо. Това е края на мандата и трябва да се вземе решение дали искаме това да се примине, да, да бъде гласувано или не, или искаме да отлагаме и сигурен съм, че политическите групи а, са отговорни и знаят, както и аз знам, че това е важна част от изграждането на единия пазар, за да има по-малко пречки към компаниите и те да могат да работят, да бъдат конкурентно способни. Отбелязвам се това, уважаеми господин докладчик в сянка от социалистите, действително ще оценим кои са елементите е, между производство, е, е, складиране и така нататък. Също Записах си и двете подробности, споменати от комисията. Съществува въпроса за нотификацията, действително. Има случаи, които са отворени и които могат да бъдат нотифицирани и други не толкова и изглеждате позицията на комисията да бъдем внимателни в момента, да не даваме прекалено много информация. И да не се възползва от това конкуренцията. И също правната сигурност. Когато не съществуват достатъчно данни, е, то, то, то тогава могат да възникнат спорове и про, а, предложението да не може да се справи с такива случаи, когато има спорове. Благодаря, господин председател, благодаря на докладчиците в Сянка и дано е, да можем е, да е, постигнем чрез отговорност и компромис преди края на месец април, преди края на мандата, едно добро решение, което да е в полза на конкурентоспособността на нашите компании. Много ви благодаря. Благодаря. И сега, в духа на гъвкавостта, спомената от господин Велкан, тъй като двама докладчици не присъстват, ще помоля господин Дидие да се изкаже по точка 30 представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите. Е, Благодаря, господин председател. Така, обръщам се към Мади Дълво. Тя с, ще трябва да присъстваме и на друго среща на докладчици в сянка след малко, така че Мога да кажа, че се движим в правилна посока и по време на нашите срещи сме на път, поне се надявам, да постигнем един балансиран текст, който и защитава интересите на потребителите, това е целта, включително и е, интересите на дружествата, защото не бива да ги поставяме едни срещу други. Между нещата, по които ще се споразумеем, има, има и така идеята за минимална хармонизация не можем да налагаме на страните членки е, правила, които вървят срещу конституционната им уредба. И трябва тук да спазваме процедурната автономия. Така че принципът ще е минимална хармонизация. Освен това, ще търсиме да създадем изключение за някои е, стопански обекти по отношение на конкретни юридически лица. Примерно омбудсмана в е, е, северните страни, в Дания, той е, трябва да представлява тези съответни институции, които имаме предвид в нашия текст. Трети пример. Ще доуточняваме нещата, но имаме за цел да създадем една а, така предпазна клауза или възможни, предпазни възможности за а, представителните искове, т.е. да дефинираме критерии и изисквания за прозрачност, за финансиране и също доказателства за липса на конфликт на интереси. Също така, сходни са ни мненията в това отношение. На път сме да постигнем единно мислене по баланса, който би а, е, направил задължителни възможностите за приятелско уреждане на споровете, а тези, които не са съгласни, да имат възможност да, подигна, да повдигнат индивидуален иск. И е, съвсем не е най-маловажно. Е, съгласни сме, че трябва да се спазва е, принципа този, който губи, трябва да плати. Така че е, всеки да си поеме съответните отговорности. Има още какво да работим, естествено, но има и добра воля от името на всички политически групи за това благодаря е, и на докладчиците в Сянка, между които е и Мади, и на целия екип. Затова искам да упомена не само колегите депутати, но и всички наши помощници, които работят денонощно за изчистване на всички подробности а и за спазване на така червените линии на отделните политически групи, като същевременно да намериме е, разбирателство. Една такава червена линия на моята партия, примерно, е принципа за е, оптин, т.е. да решиш да не се включваш – или да се включиш. Но смятам, че има възможност да вървим в, добрата, в добра посока. Тя е единствено защита на интересите на потребителите. За това работим и това е целта ни. Целта е, разбира се, да изготвим окончателния текст максимално бързо, защото той има отношение към интересите на потребителите и ще покаже, че Европейския съюз осъществява именно закрила за тях. Госпожа Дълбо, благодаря, господин председател. А, сигурно сте смаяни каква хармония цари между господин Дидие и а, мен. Да, нека да уточня. Провели сме две срещи но, както е ясно, преди да изясним всичко, не можем да кажем, че всичко сме постигнали, но благодаря и на докладчика, и на целият екип, който работи по досието. Действително, нека да коментирам три момента. Няма да повтарям всичко, което каза господин Дидие, но всички имаме една и съща цела, именно да постигнем баланс между е, тези, които е, имат възможност да въвеждат представителни искове и е, същевременно да предоставим гаранции, така че да няма, да, да не са тези искове в ущърп на дружествата. И определено търсиме баланс, равновесие – а не да направим така, че да не е възможно да има представителни е, колективни искове. Защото в края на краищата, целта е да защитаваме потребителите и да имат те възможност да действат. Така че а, априорно някои изменения като че ли е, ни подозират, че ние сме манипулирани от опасните капиталисти, които експлуатират работещите. В никак... Така звучат някои от измененията, но нека да кажа, че изобщо нямаме това за цел. Затова трябва да бъдем максимално така, бдителни да намериме добрия баланс. Това е едно. Второ – Става дума за директива, както каза и докладчикът, за минимални изисквания и е, защото в края на крещата държавите са тези, които следва да решат какво ще е нивото на закрива на потребителите. И тук трябва да, си, да не забравяме и принципа на субсидиарност. Именно по тази причина не смятам, че трябва да задължаваме страните членки да правят избор дали да се включат или да не се включат, т.е. opt-in и opt-out. След като има директива, която цели да защити потребителите, не можем да задължаваме е, страните членки дали да спазват тези разпоредби или да е, а, искат да не ги спазват. Единствено вариант, който виждам така да бъде оставен като възможност е да има възможност средата, да, страната да се присъедини към колективен иск, повдигнат в друга страна. Значи, ако аз искам да се е, присъединя към представителя на иск е, за колективни интереси в Германия, да мога да го направя. Трето и последно. Моята група иска да се разшири приложното поле на директивата и да не се ограничава то само до потребители. Защо да се разшири приложното поле? защото бихме искали да включим и щети върху околната среда и е, също жертви, които не непременно са потребители. Е, много ми се иска да можем по някакъв начин да допълним директивата по то, така но в такъв смисъл съм разумно оптимистка и се надявам, че в някакъв нормален срок ще успеем да го постигнем. Thank you. Благодаря ви, господин Депретон.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 Благодаря ви много. Мисля, че наистина а, започваме а, една нова пътека за достъпа до правосъдие за гражданите. Знам, че говорим за потребители и първо смисъла на това предложение идва от скандала Volkswagen. В много държави членки съществуват а, механизми за колективни и представителни искови, свързани с а, потребителите. И трябва да ги разгледаме все пак. Е, знам, че не всички сме съгласни с, с това, но трябва да видим и тези механизми за подаване на представителни искове. Благодаря на докладчика за конструктивния подход към нашата дискусия, защото е, това е територия, която е непозната. В известна степен това е съвсем нова ситуация. Въпросите, където а, мисля, че всички сме съгласни, е, че трябва да има предпазна клауза, за да няма злоупотреба с механизма. И всички споделяме тези опасения. От друга страна, разглеждах примери за злоупотреба с представителни искове и основните организации, представляващи потребители в Европа, между другото, не можаха да ми дадат конкретни примери, така че ако имате примери за злоупотреба с тези механизми, моля да ми ги дадете. От друга страна, има успешни истории, където е, е, е, е имало е, злоупотреби и дори криминални нарушения от страна на търговците и е, всъщност потребителите потребителите са били защитени. Относно принципа, че плаща този, който губи, е, мисля, че можем да стигнем до вариант, където е, националния, националния арбитър, националния съд мога да, може, трябва да реши за разходите. От една страна трябва това да напомня на всички, използващи този инструмент за представителни искове, че усилията им имат цена, която е сълзи, кръв, но също пари. И от друга страна, това може да отвори нов път към по-добро законодателство, по-добро правосъдие. И трябва да намерим равновесие тук. Изглежда всички сме съгласни, че не трябва а, да а, нарушаваме вече функциониращата система в държавите членки. Изглежда това е ключов въпрос. Може да вземем някои а, интересни, добри практики от държавите членки и да се опитаме да ги отразим в този инструмент. Мисля, че в този смисъл напредваме и мисля, че все скоро ще имаме е, добре равносирано предложение. Е, действително, е, докладчика взема тази тема много насериозно и това е хубаво. Благодаря. Yeah, има думата. Много благодаря на докладчика. Само мога да потвърдя това, което е в съобщението. Мисля, че подходът е много добър Относно предложението за представителни искове има два основни проблема. Първо, внасяме една нова система за представителни искове, която се налага над националната система. И тук го правим с много по-низко ниво на закрила от националната система. Ако има една система на закрила на европейско ниво, защо ще променяш националната си система или ще се откажеш от нея. Трябва този аспект да го помислим малко повече. Второто нещо, комисията направи предложение което дава възможности за искове за защита за организации, които трупат печалба. Обединеното кралство, извинявайте, Нидерландия и други системи, правни система имат проблем с този аспект, защото това може да доведе до злоупотреби. И е, за това е, трябва да избегнем подобни ситуации, които биха били проблемни. Е, е от, как да разрешим проблемите, които съществуват в предложението на комисията. Трябва да видим какво да се направи в европейската и в националните системи, за да няма злоупотреби. Е, как да отговорим на този аспект. Да е, изклю, изключим ситуацията, при която се избира най-добър съд. Е, обхвата, приложното поле и анекса на регламент 1210 трябва да бъдат максимално обвързващи. Връзката между новата система и съществуващите национални модели трябва да е ясна и а, паралелните процеси трябва да бъдат също изключени, когато Брюксел 1А не се прилага за трансгранични случаи трябва да има правно основание за това, а след това по 4 квалифицираните дружества трябва ни ясни критерии и да, и, има правен интерес да се защитят действително интересите на потребителите, да се запази финансовата автономност – и няма допълнителни обвързващи връзки за инвеститорите. Същото се отнася и за финансовите, за финансовата експертиза. По член 6 възможността за трансгранични представителни искове. Мисля, трябва да имате конкретен, конкретна е, конкретна бройка, защо противопоставяме националната на европейската си система. Ако нещо може да се направи на национално ниво, защо да го правим на европейско? Може би това е загуба на време или на пари. Така че е, имам предложение за това. и, и си мислех да, се има, да има един прак, който да е 100, 100. И след това по член 7 финансовите случаи за търговските инвеститори е, да се изключат таксите Разбира се, трябва да се плащат на адвокати и други. Има правни разпоредби за това. Но залога тук е нещо, което е насочено само за закрила на потребителите. И ако искаме да играем на сигурност, не можем да е, да въведем система, която евентуално няма да закриля потребителя. И сега комисията иска ли да вземе думата? Е благодаря от името на комисията. Ние приветстваме работата, която е извършена от докладчика, както и от докладчиците в сянка. Очакваме с нетърпение да получим текста на компромисните изменения. Няколко неща за това, което чух до сега. Най-напред е, минимална хармонизация. Е, това е в е, член 1, параграф 2 да се запази системата, на която държавите членки имат, като се добавят други по-гъвкави критерии с други приложни полета. Това трябва да се изясни по време на процедурата за приемане на този текст. Има също механизъм на европейско ниво във всички държави членки за изпълнение на определени условия, различни гаранции, които се предлагат от комисията. Относно квалифицираните субекти, откакто беше публикувано това предложение, ние се опитахме да подсилим някои критерии, помислихме по всичко това. Това е е нещо, по което трябва да помислим как, да се, финансират, как се финансират тези а, субекти, как се финансират. А, това е в а, интерес на прозрачността. А, също въпроса за частно финансиране. Ако не разполагат тези субекти с достатъчно средства, всичко това обаче трябва да става прозрачно и да не се допуска конфликт на интереси. Относно квалифицираните субекти се отбелязах казаното от докладчика за изключение за омбудсмана за системите в някои страни. Какво означава това? Дали това да охване останалите компетентни субекти, това трябва да се помисли. Относно opt-in и opt-out, знаете, позицията на комисията ние искаме да се запазят системите на държавите членки, тъй като и двете опции ги има в държавите членки. Трябва да се запази автономността на държавите членки в тази сфера, както и в други сфери, тъй като става дума за процесуално право и трябва да се зачита всичко това е в останалите сектори. Относно търсенето на най-изгодната юрисдикция, форум шопинг, в нашето предложение не се допуска такова търсене на най-благоприятна юрисдикция. трябва да се държи сметка къде е установен съответният производител или пък също трябва да има взаимно признаване между държавите членки тъй като има потребители, които живеят в различни държави е, членки понякога. И за това е необходимо да се рационализира процедурата. Принципа за този, който губи плаща. Това е включено в съображенията това трябва да се прилага съгласно националното законодателство, тъй като има някои особености. Бяха споменати и тук. По принцип трябва да се прилага. Това са неща, върху които трябва да се помисли, като се запази обаче автономността на държавите членки в тази сфера. Разходите за извънредни нужди. Ние не ги предвиждаме. Не говорим за директива във връзка с препоръка, която е свързана с колективната закрила. В съображенията са предвидени различни варианти, които една или друга държава членка могат да предпочитат. но такива contingency fees на практика не са възможни, тъй като не трябва да се превръщат в бизнес за тези, които водят делата. А това е допълнително средство за производителите и потребителите на европейско ниво за колективна защита, между други такива, да се гарантира техните права, като не се допуска злоупотреби. Смятам да спре до тук. Оставам на разположение на докладчика, на докладчиците в сянка, за да продължим да работим по този текст и очаквам с нетърпение да получа компромисните изменения. Благодаря. Нека да упоменем също, че в нашата комисия се предвижда на 6 декември да бъде прият текста. Сега господин Фос е тук и се връщаме на точка 29. Авторско право в рамките на цифровия единен пазар. Е, заповядайте, господин Фос.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 Последния ще е на 13 декември, предходния на 3 и още една дата без спомената. Вероятно ще назначим още една дата ако за задаване така на въпроси, но ще е по-към края, ако разбира се не са решени основните проблеми. Член 11 и 13 ще се опитаме да решим на следващия триалог. И в зависимост от това как ще подходим, ще се опитаме да решим там проблемите. Трудно ще обаче да се приемат изменения. Това, което виждаме, е членове от 7 до 10, които са свързани с търговия и видео по поискване, и е, следващия понеделник ще говорим по член 14 до 16а. Тоест, версията на съвета по 16а искаме да осъществим известен напредък там. Е, говорихме какво искаме да постигнем на следващия триалог – а то е именно да имаме една твърда позиция по основните неща, за да се занимаем с трудните теми. Това никак няма да е лесно. Подозираме, че ще трябва да бъдем доста гъвкави, особено що се отнася до възможностите да постигнем решения. Хората винаги настръхват, като кажем гъвкавост, но в края на кращата ние търсим решения. И искаме е, това, което решим, да е в общо духа на текста на парламента. Ще видим дали ще можем да проканим, прокараме нашите идеи, но това е. Много кратки бяха до тук срещите в триалога, за да постигнем това, което искахме. И сега имаме за цел много твърдо да поставим целите си на триалога и е, да не мръднем следващия понеделник, докато не постигнем нещо. В противен случай е, няма да приключим с досието. А, ще Значи членове 4, членове 7 до 10, сега 14 и 16а текста на съвета. Това са а, текстовете, които разглеждаме и големите проблеми. Искаме така да се концентрираме само на много важните неща, за да постигнем решение. Много се изприказва но в края на краищата не се очертават е, много гигантски проблеми, така че би следвало да можем да ги решим. Благодаря. Много е труден е, текст. Така е. И докладчиците и докладчикът и докладчиците в сянка са обект на много лошо отношение. От една страна, примерно, депутатите не смятат, че е необходимо да ни отпускат устни преводачи, за да ни спестяват малко от умствената дейност. Абсолютно нередно е това, защото е много важно да можем да следваме най-тънките нюанси на този толкова труден юридически текст. Затова искам господин докладчик днес или утре, да, ако сте готови, да е, напишем едно писмо на председателя на, е, на парламента, че няма да имаме срещи с докладчици в сянка или на триалога без превод, устни преводачи. Господин Елмор Брок е, свика среща и се така озвахме няколко уважаеми личности в парламента без никакви устни преводачи. Не можем да се да бъдем удовлетворени от само приблизителни е, формулировки, защото нещата са много важни. Е, а срещу нас има и много ожесточена кампания е, от страна на Калифорния. И те изобщо не си щадат усилията. На 5 юли е, трябваше да гласуваме в пленарна зала текста, който беше одобрен от е, комисия Юри. Е, ние го гласувахме. И е, Уикипедия, която изобщо не е засегната от е, текста, е, си позволи да започне една сериозна е, кампания е, с призиви да се гласува против авторското право, защото това е цензура, ще се цензурира Уикипедия. И когато се опитахме да видим откъде идват тези неща, стана ясно, че Google реално им плаща да ги пишат тези неща. А, освен това, имаше атаки срещу компютрите ни с хиляди е, съобщения. Не виждам е, Европейския парламент да е протестирал в защита на евродепутатите. Сега не съм никак наивен. Знам е, колко много означава творческата продукция в Европа. Става дума за 500 милиарда евро всяка година. А, огромно количество хора работят в тази индустрия и естествено, че е, Уолл Стрит, а пък и други индекси не са много е, щастливи да оставят милиарди в Европа, за да получават авторите своите права. От 2-3 е, е, дни е, Google и други платформи заплашват да е, затворят, да оттеглят услугите си така в една чисто кълбойска А, с така, господин Грандес Паскуал си е, спомня как е, Google почти за три ЛПИС в Испания, когато се опита да се обърне срещу тях. Та, много са тежки нещата, които се случват, много сериозни. Защото тук вече се упражнява една огромна мощ на лобинга и на съответните дружества. И не разбирам и е, поведението на докладчикът. Защо след гласуването в пленарна зала на базата на текста, който бе прият в комисия Юри и който ви даваше възможност да имате мандат, нямаше, не можеше да се промени това, което бе гласувано в пленарна зала. Защо продължаваме да получава, да, си, да имаме взаимоотношения с подобни лобисти, включително Google. Вие приехте поканихте на маса Вярно, имате право, но а, поканихте нали, евродепутати и мнозина от нас отказаха да, да се присъединим. Но а, ставаше дума нали, за обсъждане между трите институции без а, капиталисти отвън, така да се каже. Но мисля, че вотът е е, неприкосновен. Не може да се дискутира и да се върши, да се приемат лобисти, след като вече е прието нещо. Казват ми колегите, е, които са отишли на тази среща, че са били напълно смаяни, говорили са с е, съответния изпълнителен е, директор на въпросното дружество от Калифорния и така са се сблъскали с пълно пренабрежение. В края на крещата ние стигнахме е, до една фаза на междуинституционални отношения, в които не би следвало да слизаме. За мен това е прецедент, който никога до сега не сме виждали. Е, това е, което исках да кажа. Искам да кажа, че подобна практика трябва да бъде, да престане, защото не може да се отнасяте с нас като с е, малоумници. Госпожа Небол. Благодаря, господин председател. Това беше много дос... Е, трудно досия още от самото начало. Е, много полярни е, позиции и за толкова години работа тук никога не съм виждала подобен доклад е, докладчика и докладчиците в Сянка имат сериозна отговорност, както и всички депутати, за какво гласуват, за какво заставаме. втори опит. Тогава беше, това мина с около 200 гласа. Това е голямо мнозинство, но в крайна сметка въпреки, че това беше голямо мнозинство, което помогна много, може да се каже, че парламента като цяло подкрепя това. Господин Кавада говори за лобистите а, аз чух, въпреки че не бях на тази вечеря, че е имало лобисти и това, което те правят с парламента, и, е, да хвърлят много време и пари в а, аргументи, в а, да увещават парламента и да направи това, което искат Google и други платформи мисля, че вашата работа тук продължава. За това е много важно да, да застанем за това, което гласуваме, защото в съвета ще има такива, които ще искат да го изменят и не може така да се подценява това, което ние сме решили едно от нещата, които се предложиха за а, пропаста в стойността. А, една платформа трябва да е жизнеспособна и надежна. Някои са по-малко надежни, други не толкова и не винаги са надежни, не през цялото време. Затова тук е важно да се придържаме към текста на парламента, защото в... това е един от тези примери. Знам колко е трудно. Google и останалите ще стигнат до съвета. Те имат достатъчно пари, за да изведат тази кампания и няма да е лесно и дори може да става по-трудно, ако няма достатъчен добър превод, ако позициите не са ясни. Е, не търся конспиративни теории навсякъде, не искам да правя нещата по-трудни, но мисля, че членовете на комисията биха искали да подкрепят това и докладчите в сянка също. Важно е това да не бъде подценявано. Парламента желая това и а, трябва да премине през а, триалога и а, парламента да гласува за него. Господин Тирон. Господин председател, няма да говоря надълго. Моята позиция е малко по-особена в този дебат. Аз съм сред онези, които загубиха при гласуването на мандата, който беше възложен по причините, които са познати на Жан-Мари Кавада. Имаме съществени различия в мненията. Разделени сме. Мандатът не е това, което бих искал да бъде. Искам да подкрепя казаното по същество от Жан-Мари Кавада. Ние тук упражняваме своите правомощия на парламентаристи и за това трябва да се спазва мандата, който демократично е възложен от парламента. Въпреки, че това не беше моята опозиция, но ако съм докладчик, щях да настоявам това да бъде точно така. И аз съм виждал и в а, е, а, ИМКО когато, въпреки че си в мълцинство, отстояваш позицията, която е прията. Парламентът има позиция, тя трябва да бъде отстоявана. Относно лобистите, независимо какви са те, е очевидно, че ние трябва да се срещаме с лобисти, след като позицията на парламента е приета, или да се срещнем с всички лобисти в рамките на диалог в опит да се деблокира дадена ситуация. Аз подкрепям казаното току-що от Жан-Мари Кавада относно демокрацията в парламента и уважението към парламента. Карима. Първо, искам да благодаря на колегата Аксел Вос за огромната работа, е, която е свършил от името на всички ни, без значение от коя страна на аргумента сме. Мисля, че няма как всички да сме на една и съща позиция във всеки в тази зала и в този парламент е на различни страни по различни точки. И комбинирайки всичко това, начина по който той го комбинира, как преминава гласуването. Мисля, че се служава признание от страна на тази комисия и нека не забравяме това. Второ, присъствах на този обяд и защо присъствах? Е, съзнавам добре каква е, процесът, каква е процедурата и надлежния процес в а, този парламент. Но за мен това беше възможност а, е, да е, застанем на масата с представители на една от нашите платформи, които ясно бяха а, участници в много интер... интеракции, взаимоотношения с този парламента. Е, никой от тези платформи не се обърна към мен в рамките на този процес. И това беше възможност за, за физически контакти, взаимодействие с тях. Взаимодействие по техните правила в е, в сферата на социалните медии. Между другото и аз имам такъв опит, както и други колеги, да сме напълно бомбардирани с огромни, е, огромни лобистки послания, голяма част от е, които са недобре обосновани и информирани. Е, в социалните медии често чуваме, че един човек прави едно тълкуване, следващия прави тълкуване на тълкуването и така е, е, ние като депутати имаме някакви позиции, които може да се различават от това, което първоначално се е казало в дебата. И за пръв път се оказах в позиция, където конкретно мога да се изправя пред една платформа конкретно. и а, не, а, нямаше такава а, реална степен на ангажираност, каквато а, аз смятах която и да е друга платформа, която се ангажира на, в, с този етап от нашия процес, не знам а, дали ефективно и съществено ще промени хода на дискусията. Това би било наивност. Ние се намираме на етап и в който на този обяд аз не виждам нещо, което по някакъв начин да поставя под въпрос надежността на а, процеса, на процедурата и за това ни мисля, че трябва да провеждаме а, задълбочен дебат за това какви а, разговори са се състояли или не са се състояли. А, трябва да а, останем а, верни на парламентарната рамка, а, която е проведена с другите институции в парламента и на базата на информацията, които получихме. Thank you very much, Mr. Chair. I think, uh... Следващия оратор, благодаря. Все по-ясно става от трудностите, с които се сблъскваме да постигнем компромис по най-противоречивите членове на директивата, става се по-ясно, че трябва да слушаме е, научните мнения, които бяха предоставени на парламента от десетки независими университети, които заеха активна роля от институции, свързани с интелектуално право, които ни предложиха решения, примерно като вторична задлъжнялост или отговорност. Има и други конструктивни предложения от академичните среди. Също така стана ясно, че Google много активно се застъпва за филтри за качване на съдържание на мрежата. Макар, че непрекъснато имаме обаждания и против, и се твърди, че тези обаждания са вдъхновени от Google. И всички предложения за филтри за качване на материал – които не могат да бъдат проследени, не могат да бъдат приети. Във всички случаи няма посредством такива филтри, се твърди, да се постигне по-голямо заплащане за авторите. Може би трябва все пак да се обърнем към предложенията на научните среди и да не отстъпваме пред големите компании и медийни гиганти, защото подобни е, компромиси няма да защитават интересите на обществото. А ние, гражданите очакват от нас да защитаваме техните основни права. Господин Фос, е, искате ли да коментирате? Also, wir wissen alle, dass dieser ganze Prozess höchst Ние всички сме наясно колко компли... сложен е процеса, емоционален, е, така, повишава се градуса. Е, призовавам да сме малко по-хладнокръвни, по-спокойни в този процес – Достатъчно ясно е каква е целта ни, каква ни е задачата. Парламента ни е дал за, мандат, имаме такъв и от съвета. И сега въпросът е да изди, излезем с една обща версия. Много се чувствам благодарен за това, че парламента гласуват с толкова голямо мнозинство с и особено членове 11 и 13, ще ги коментирам. Но е, това не променя факта, че има много сложности и по тематиката платформи, и потребители, и други. Това също не променя факта, че ние следва да можем да решаваме как да се е, формира самият процес, а също и да опитваме заедно да постигнем решение. И това решение не следва да е, е вариант на конфронтация и сблъсък едни с други когато е, някои са съгласни, а двама други не са, това не е вариант. Ако не сте готови да обсъждате добре Но трябва да се прояви повече е, разбиране, е, за да можем да стигнем и до един, едно смислено крайен продукт. А що се отнася до обеда в Страсбург миналата седмица, аз лично за мен това е положително, защото поне чухме какви са проблемите сега, дали са обосновани съображенията ми или не, това е друг въпрос, но така ще разбереме какви са мотивите на отсрещната страна. А що се отнася до е, ползвателите на тези избори, е, е, услуги, е, много е полезно да чуем също къде са и техните проблеми, за да можем да търсим решение. Дали ще го постигнем е друг въпрос. Ние е, не е въпрос да се хвърляме в процеса само с емоциите си трябва да търсим едно общо смислено решение. И то да дава възможност на авторите да се ползват от своите права, а потребителите да се отнасят отговорно към съответните, съответната материя или материал и да приемат тази си отговорност. Това е, което се опитваме да направим. Знам, че е, така хората са проявили много отговорност в подхода си към текста. Сега остава да видим и съвета какво ще направи. В края на кращата не знаем. Накрая може да се озовем без да сме получили нищо, каквото и да било, но нека не се запъваме чак толкова много по въпроси, по които не можем да постигнем решение. Защото искаме до края на декември да решим въпроса. Що се отнася до мен, някакси вече изчерпахме въпросите, защото тук стана дума, че минахме през целия въпрос за цифровизация, през въпросите за авторски права и сега вече трябва да търсим компромис. Ясно е, че той ще е труден, но всеки трябва да е наясно, че няма 100% удовлетворително решение. Никой няма да е напълно щастлив. Нито платформите, нито авторите, нито потребителите. Не е възможно да бъде постигнато 100% удовлетвореност. Така че трябва да имаме готовност за гъвкавост, знаем си червените линии на всички – е, но трябва да се сближим. Ако не, не виждам с какво работещо решение можем да излезем. Можем да проточваме процес още 3 или 4 години, но нищо няма да се реши по този начин. И сега се опитваме да го решим тази година. А на коментарите на господин Кадава бих следал, казал следното. Много ни е кратко времето, затова трябва да проявим гъвкавост, за да постигнем споразумение. Било то на срещите на докладчиците в сянка или в други форуми. И ако не можем да се впишем в структурите в парламента, свързано и с устния превод, просто на моменти нямаме възможност, не, ни се полага. А понякога е и въпроса на а, е, липса на време. Не мисля, че е умишлено се прави това. Ние трябва да си гоним своите неща, да бъдем е, гъвкави, да се опитваме да решим темите, които излизат на триалозите. Не считам, че трябва да очакваме винаги да имаме пълен режим на превод на тези срещи. Би било добре. И така, казах на господин Кавада, може би трябва малко да нюансираме формулировките си в такъв смисъл. И се надявам, че все пак е, правиме крачки в посока на постигане на решение. Нека да бъдем по-гъвкави и може би следващия път ще постигнем повече успех, за да можем и да напредваме. Това е моят подход. Аз е, отстоявам на тази основа позицията на парламента.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 но платформите винаги ще излизат с нещо ново и винаги ще се опитват да ни повлияят. Ние никога няма да бъдем свободни от този проблем. Така че предвид на съществуващите обстоятелства трябва да се придвижваме към решение. И аз лично считам, че можем. Няма нужда обаче да се паникосваме, просто да видим как максимално да структурираме нещата. Благодаря. С това приключваме точка 29. А, за точка 31 госпожа Дълво ще представи мнението на господин Коферати. Господин Конферати не може да присъства, за което се извинява. Той иска да благодаря. Благодари на колегите, които внесоха 69 изменения към този доклад, защото ви можем да открием конструктивния елемент и да заздравим позицията на Европейския парламент. Този регламент е основен елемент при трансграничното сътрудничество по съдебни и извън съдебни граждански търговски дела е, и подобрява ефективността на услугите при съдебни и извънсъдебни документи и дефинира важния елемент на електронната процедура. Доклада настоява за, за закрила на правата на страните и при всяка процедура да има надежно на размяна на документи и закрила на лични, личните данни. И ние добавихме предпазни, предпазни клаузи, получихме много изменения, които са в същия дух и заздравяват текста. И смятаме, че за да има достъп до правосъдие, цената а, за а, лицето, което е компетентно, не трябва да е твърде висока. Ето защо е необходимо да има таван на плащанията, които държавите членки е, е, е, налагат в този случай. Първо трябва да се вземе предвид адреса на лицето, и не получихме никакви конкретни предложения по тази част, но се надяваме това допълнително да бъде обсъдено и подкрепено от колегите. Вярваме, че можем да продължим да работим по подобряване на този регламент. Много ви благодаря. Господин Радев има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам да поздравя господин Коферати за доклада. Правилното функциониране на вътрешния пазар води до необходимостта от подобряване и ускоряване на предаването и връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела между държавите членки. Правилата за връчване на документи трябва да осигуряват бързо и безопасно получаване на връчваните документи потвърдени с доказателство за тяхното доставяне. Предложението за въвеждане на електронен обмен на документи между предаващите органи, получаващите агенции и централните органи чрез създаването на децентрализирана информационна система е добър и надежден метод. Можем да се възползваме и от използването на съвременни комуникационни технологии които следователно трябва да бъдат широко насърчавани. Електронната услуга трябва да бъде равнопоставена с пощенската и с куриерската такава. Същевременно наличните електронни средства трябва да гарантират, че съдържанието на документите и другите получени съобщения е достоверно и вярно с това на изпратените документи и съобщения и че използвания метод за потвърждаване на получаването предоставя надлежно потвърждение за получаването на адреса, както и датата на получаване. Това важи в еднаква степен както за получаването на хартиен носител, така и за документи, получени по електронен път. Според мен е важно да се даде възможност на адресата да откаже приемането на документ, връчен по електронен път. За всичко това съответно вече съм направил своите предложения за изменение на текста. Съгласен съм, че е важно да се гарантира, че разходите, възникнали е, при прибягване до използване на съдебно длъжностно лице или друго компетентно лице, съответстват на еднократната такса, която не трябва да е прекомерна, но трябва внимателно да обмислим какви точно да са нейните граници. Благодаря за вниманието. Thank you as well. Благодаря. Няма други заявки за изказвания. Комисията иска да се изкаже? Не. Добре. Ще приемем документа на 6 или на 10 декември в нашата комисия. С което продължаваме с точка 32 изменения по сътрудничеството между съдилища на страните членки при събиране на доказателства по граждански или търговски дела. Господин Радев е докладчик. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, до сега така и не успяхме да разменим мнение по този доклад, така че позволете ми набързо да маркирам основните моменти от него. Областта на правосъдието изисква съдебно сътрудничество отвъд националните граници. За тази цел и за да се улесни правилното функциониране на вътрешния пазар Европейския съюз прие законодателство за сътрудничество при събирането на доказателства. Този инструмент е от решаващо значение за регулирането на взаимната правна помощ по граждански и търговски дела между държавите членки. Неговата цел е да, се, да осигури ефективна рамка за трансгранично съдебно сътрудничество. Регламент номер 1206-2001 година установява система на Европейския съюз за пряко и бързо предаване на молбите за събиране и изпълнение на доказателства между съдилищата и определя точни правила за формата и съдържанието на тези молби. По-специално създаде модерна и ефективна система за директни отношения между съдилищата. Това също така позволява директно събиране на доказателства от съдилищата в други държави членки. Считам, че предложението на комисията е както своевременно, така и добър отговор на програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка REFIT. Важно е съдилищата на държавите членки да имат възможност да използват съвременни технологии с цел по-добър и по-бърз достъп до правосъдие. Това не е възможно без необходимото адаптиране на правилата за събиране на доказателства, особено в трансграничните случаи. В предложението на комисията следва да бъдат направени редица допълнителни пояснения – Смятам, че до голяма степен, както аз, така и останалите колеги, подали изменения, сме го постигнали. Например, по отношение на определението за съд следва да се изясни, че това е правило за взаимно признаване на правилата в държавите членки, чиито структури са компетентни да събират доказателства. В тази посока има подадени изменения. Освен това, Регламентът трябва да бъде и технологично неутрален. За тази цел трябва да се използва концепцията за комуникационни технологии от разстояние като цяло, а не само за видеоконференции. Трябва също така да се изясни, че използваната технология за комуникация от разстояние трябва да гарантира прилагането на професионална тайна и професионална привилегия. Тук също има доста подадени изменения. Що се отнася до предложението, позволяващо събирането на доказателство от дипломатическия персонал, би било разумно то да се преведе в съответствие с Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 година. По време на събирането на доказателства участниците в видеоконференцията или чрез други комуникационни технологии, трябва да бъдат информирани за времето и условията, както и за процедурата, която трябва да се следва при предоставяне на доказателства. Има и подадени и такъв е, вид изменения. В областта на бързото развитие на комуникационните технологии считам, че обработването и защитата на личните данни е от изключителна важност. Разбира се, докладът също засяга и такъв тип изменения. Крайният срок за внасяне на измененията изтече на 24 октомври. Имаме 84 подадени предложения, като до края на тази седмица ще се опитаме да излезем с компромисни предложения. Гласуването в комисия е предвидено за 6 декември, а гласуването в пленарна зала за края на месец януари. Благодаря ви за вниманието. Thank you as well. I do not have any... Thank you. Комисията желая ли да вземе думата? Не. Искам да приветствам с добре дошли чешки студенти и техните преподаватели, които са наши гости днес. Uh, close this item. Приклю... Сега мисля, че може да приключим с 32 точка. Ренибла е, мисля, че Ниблер е тук. Можем да се върнем по точка 28. Е, това са е, рамки за превентивно преструктуриране. Госпожо Ниблер, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги. Ще се опитам да бъда кратка. Имахме два триалога по превентивно преструктуриране. И това е втори шанс за компаниите също така. За момента директивата се справя доста добре. Помолихме парламента за две точки да разгледа. Първо преструктуриране, имахме доста добър баланс тук. И втората ключова точка в парламента искаме участие на работниците. Искаме да гарантираме участие на работниците. разгледахме подробностите, не сме разглеждали текста член по член, но е, е планираме трети, е, трета тристранна среща и е, подготва, под, подготвяме се за техническа среща и смятаме, че на е, последния триалог ще можем съответно да изчистим някои елементи и се малко амбициозно е, но в рамките на австрийското председателство искаме да приключим, имаме доста добър прогрес това не е толкова щукотлив въпрос към момента, просто има някои елементи, които трябва да бъдат дообсъдени. Държавите членки са притеснени че се отнема част от техните правомощия и ние подчертахме, че ни трябва повече хармонизация в тази област в директивата за превентивно преструктуриране. Разбира се, мога да отговоря на въпросите ви, ако имате такива. Има ли желаящи да вземат думата? Комисията желая ли да коментира? Много благодаря. Благодаря доклад, на докладчика за нейната сериозна работа по това предложение. Ние смятаме, че напредваме много добре в триалозите и сме готови да помогнем по всички възможни начини, за да се приключат тези преговори пожелателно преди края на годината. И така. Сега приключваме с тази точка и преминаваме към точка 33 разглеждане на проемно становище за сътрудничество между Европейската служба за борба с измамите. Господин Жан-Мари Кавада има думата. Благодаря, господин председател. Леко имам проблеми с зрението и не искам да бъда неточен, затова ще помоля колежката да изчете моя текст. qui s'adresse à vous, chers collègues. Suite à la création du след създаването на Европейската прокуратура трябва да се преразгледа регламента, свързан с разследванията на Европейската служба за борба с измамите, за да може да се дефинира ефективно сътрудничество между двете институции. Прокуратурата води наказателни разследвания и съответно ангажира националните производства на съответните страни. А ОЛАФ е компетентен за извършване на административни е, разследвания, без да има правомощията на, е, на прокуратурата, но може да се обръща към страните членки. Въпросът е, е да се въведат определени изменения, които да дават възможност за добро сътрудничество между двете институции и по-добра ефективност ефективност на разследванията на ОЛАФ. Три са основните момента. Първо, задължението за ОЛАФ да сигнализира на Европейската прокуратура за откритие по време на своите е, разследвания е, и правилата за конкретни процедури а, свързани с а, разследванията, които върши прокуратурата. За подобряване, включват се и мерки за подобряване ефективността на ОЛАФ по отношение на банковите сметки, свързани с директивата за борба с пране на пари, също за престъпления с ДДС и е, възможности за обмяна на е, доказателства, събрани от ОЛАВ, както и разпоредби за дейности по координации, които могат да бъдат провеждани от ОЛАВ. Подадени са изменения за допълване на предложението, именно за подобряване на прозрачността, за повишаване на ефективността, спазване на правата на лицата, засегнати от разследванията и взаимно признаване на компетенциите на двете институции, за засилване на компетенциите на разследващите институции в страните членки и възможностите за подаване на сигнали. Очаквам вашето участие и благодаря за вниманието. Ние също благодарим на говорителката на господин Кавада. Господин Радев, заповядайте. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, първо бих искал да благодаря на господин Кавада за това, че се съгласи да промени крайния срок е, за изменение по досието, тъй като бях изненадан от е, предвидения календар за работа. Уверен съм, че това добро сътрудничество ще продължи и по време на работата по измененията. Текстът, който обсъждаме днес, е изключително технически, но това не го прави по-малко важен. Напротив, доброто сътрудничество между Европейската прокуратура и ОЛАФ е от изключително значение с оглед на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. От една страна е важно да променим някои от прерогативите на ОЛАФ, така че да не възпрепятства работата на Европейската прокуратура. От друга страна е важно да помислим какво правим в случаи, в които има разследване между държава член, която е част от Европейската прокуратура, и държава член, която не е част от е, Европейската прокуратура и разследването в нея се води от ОЛАФ. Не съм убеден, че предвидените от комисията меморандуми за сътрудничество ще са достатъчни, но трябва да се помисли допълнително върху това как да се избегне възможните проблеми е, в бъдеще. Това са насоките на част от измененията, които смятам да предложа и се надявам крайният компромисен текст да улесни работата и на ОЛАФ, и на Европейската прокуратура. Благодаря ви за вниманието. Uh, does the commission wish to comment? Комисията желая ли да коментира? Uh, Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Първо благодарим на докладчика, господин Кавада, за неговото становище, проекто становище. Ние приветстваме този подход в предложението му, когато е, искаме най-важните изменения да бъдат включени, искаме да има сътрудничество между Европейската прокуратура и ОЛАФ и е, е, за да могат да бъдат оперативни, тези изменения трябва да бъдат навременни. Това, между другото, беше свързано с отношението на комисията до каква степен да вземем, да вземем предвид измененията. И и имаше също и взехме предвид и а, измененията, които са по проучването, което направихме миналата година. Спазваме общите принципи за сътрудничество между прокуратурата и ОЛАФ и това трябва да бъде базирано на принципа на тясна, тя, тясна, тясен обмен на информация и допълване. Е, криминално разследване се извършва и на европейско ниво. Е, това е за Европейската прокуратура, но Олаф все още играе роля в областта на измамите, особено с административните аспекти е, и при подготвяне на, на почвата за финансови изплащания. Е, ние искаме да подсигурим това отношение и сътрудничество и да сме сигурни, че ОЛОВ е, могат да подкрепят Европейската е, прокуратура по силата на техния административен мандат. Искам да добавя, че когато Олаф подкрепя работата на Европейската прокуратура. Това е в рамките на техния мандат. Затова не сме включили специфични а, правила за неучастващи държави членки, където мандата на ОЛАФ не се променя. И когато има подозрения за нарушение, тогава преминава в ръцете на Националната прокуратура. Е, знам, че измененията, които са вече внесени, е, са насочени към е, заздравяване на сътрудничеството между двете органи при борбата с, измамите. И това е в синхрон с предложенията на комисията и ние сме готови да продължим дискусията с вас, когато се внесат и другите изменения през следващите дни. Благодаря ви. Е, виждам, че е, няма други желащи да се изкажат. Срока за внасяне на изменения е ноември 22, 6 часа. 6 след обед. И продължаваме с точка 34. Разглеждане на проекто становището за защита на лич... Извинявайте. Това е размен на мнение по предложението за защита на личните данни в контекста на изборите на, на Европейския парламент. Госпожа Бержерон е докладчик. Мерси, месье. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. А, тук има и представители на комисията и от Генерална дирекция правосъдие. Извинете мен, имам проблеми с гласа. Аз имам въпроси към представителите на комисията. Генералният секретариат ми предостави един въпросник, но едва сега, късно след обед. И той освен това беше на английски не съм имала възможност да се запозная с него. Е, становището е така в рамките на една особена контекст, именно е, действията на Кембридж Аналитика, където е, данните на милиони граждани са били използвани с цел да се манипулира референдума за Брексит. а, участието на Кембридж Аналитика Участието на Кембридж Аналитика е потвърдено, нарушават се основни разпоредби за защита на личните данни – и е, в резултат е, е вод, е, който определя бъдещето на Обединеното кралство, е бил получил съответния резултат. Водещата комисия АВКО ние ще дадем становище под формата на писмо, за да не отежняваме процедурата. Какво се съдържа в досието? Комисията има предви... Е, намерение да измени правилата за финансиране на полити... европейските политически партии, то преди изборите за Европейски парламент, за да е, може да има санкции, ако партиите използват неправомерни средства за влияние върху гражданите. Става дума за манипулации онлайн – и е, неправомерно използване на лични данни с политически цели. Мисля, че е от ключово значение да се, е, да се занимаем с тези крайно успешни въпроси, защото те опират и до защитата на личните данни, и до киберсигурността. Европейските граждани трябва да имат свободата да решават. необходимо е също така и да бъдем бдителни и да не прибързваме. Много е, системен трябва да е подхода към всички европейски политически партии, а също да се мисли и за националните партии. трябва да се е, дефинират критериите за политически кампании онлайн, а също и какво точно се санкционира при използване на е, политически е, реклами онлайн. Новите а, юридически разпоредби не са достатъчно ясни и това може да наруши правата на европейските политически партии защото част от техните действия може да се, да се считат за политически некоректни. Комисията иска да създаде и ново основание по член 27 за санкциониране на европейските партии, ако те се опитват да в бъдеще да повлияят на европейските избори. Но за мен е избора на думата да повлияят е сложно, така се поставя под въпрос. Кой ще е, оцени какво значи да повлияе? Трябва да има юридически и процедурни гаранции, но това предложение не ги предоставя, поне според мен. Евроскептичните партии са е, част от е, демократичния живот и имат право също да е, имат своите изявления. Не може да се санкционират единствено само защото са евроскептици. Очаквам коментарите ви по тази тема. Тя е колкото юридическа, толкова и политическа. Благодаря. Скъпи колеги, Темата за защитата на лични данни, особено когато те са свързани с провеждането на надлежни и демократични европейски избори, е изключително важна, дори бих казал ключова. Непрекъснатото развитие на онлайн комуникациите през последните години прави взаимодействието между политиците и европейските граждани все по-тясно и непосредствено. То обаче може да доведе до завишен риск от незаконно съобразно обработване на лични данни на гражданите в контекста на изборите. За съжаление, само преди месеци така, това на практика се случи и станахме свидетели на злоупотребата с личните данни на над 50 милиона души от целия свят, като част от тези данни са били използвани именно с политическа цел като например в кампанията на президента Тръмп и референдума за излизане на Великобритания от Европейския съюз. Злоупотребите с правилата за защита на личните данни могат отново да повлияят на демократичния дебат и свободните избори, включително и при предстоящите избори за Европейски парламент. Именно това трябва да предотвратим. Въпреки че регламента за защита на личните данни влезе в сила през май месец тази година, съществуващите правила не позволяват ефективното предотвратяване и санкциониране на злоупотребите с правилата за защита на личните данни, които могат да повлияят на провеждането на демократични и честни избори. Именно за да се гарантира демократичността и пълното зачитане на европейските ценности, Европейската комисия прави настоящото предложение, което цели да се даде възможност за налагане на санкции на европейски политически партии и фундации, които използват нарушения на правилата за защита на личните данни, когато това е доказано по неоспорим начин, за да оказват умишлени влияния или за да правят умишлени опити да повлияят на резултатите от изборите. Тук е важно да се уверим, че санкции ще има не само за политическите партии и фондации, но че такива ще могат да се налагат и на други лица или организации, ако бъде установено, че чрез своите действия те са оказали умишлено влияние или са направили умишлени опити да повлияят на резултатите от изборите в подкрепа на някоя партия. С предложението за изменение се правят още редица предложения, чиято цел е засилване дейността на надзорните органи по защита на данните, като създаване процедура за проверка например, както и насърчаване на държавите членки да налагат целесообразни санкции на политическите партии и фундации на национално и регионално равнище в случай на нарушение на правилата за защита на личните данни когато това е доказано по неоспорим начин, когато те са използвани с цел да оказват влияние или опитват или опити за оказване на влияние върху изборите за Европейски парламент. Смятам, че и тук посоката на предложението е правилна, като единствено ме притесняват сроковете за осъществяването на въпросните проверки. С оглед естеството на материята е изключително важно тези проверки да се правят в изключително кратки срокове, така че евентуалното наличие на неправомерни действия да бъде предотвратено, а на виновните да бъдат наложени съответните санкции, без всичко това да повлияе върху крайния резултат на изборите. Благодаря за вниманието и очаквам с нетърпение работата по досието. Важно е да работим максимално бързо, за да могат предложенията да влязат в сила преди изборите през месец май следващата година. Господин Лебретон. Nous abordons ici un, un thème important euh, qui est à la... Подхващаме една много важна и актуална тема. Кембридж Аналитика, фактът, че референдума от 2016 за Брекзит е, се смята, че е бил е, повлиян от използването на лични данни. И е, ето, сега стигаме до извода, че трябва да направим така, че нищо подобно да не се случва на европейските избори. Във всички случаи тук става дума обаче за крайно репресивен текст, защото предвиждаме санкции за европейски партии и фундации, които евентуално са правили опит или са използвали лични данни за политически цели. Абсолютно споделям желанието да има превенции, поне така както го изказа докладчикът, но ми се струва, че твърде е, силно вървим към една карикатурна форма на полицейски контрол. Опитваме се да опазваме лични данни, но не си правя иллюзии. в края на краищата е, евроскептиците, да речем, не смятам, е, че са нещо различно от просто един допълнителен компонент на демокрацията. Те изказват е, друго гледище. И тук не смятам, че има ревнопоставеност на третирането, поне в е, Франция. Не е така. Не знам какво ще се случи е, с контрола, който имайте предвид. Е, някои неща са много обезпокоителни. Не може да се санкционират партии, които оказват влияние, не само тези, които отказват влияние, но тези, които правят опит да окажат влияние. Освен това, какво означава независими известни личности? Какво значи това? Как така в политическия живот си е независим? Та, нещо много напомня на Джордж Оруел 1984 този текст и ние влизаме в ролята на големия брат който наблюдава. Господин Дебретон, има някои политически партии в Европа и по-конкретно във Франция, които получават средства от големия брат. В този контекст Европа трябва да бъде осторожна. И това е част от тези мерки за повишено внимание. Комисията желая ли да се изкаже? Много ви я благодаря, господин председател. Аз съм от Генерална дирекция правосъдие и ние се занимаваме с незаконодателния елемент в този пакет. И аз може би само ще повторя, ще изговоря какъв е контекста на този пакет. Пакета, мисля, че е добре беше обяснен, е за рисковете, които стоят пред предстоящите избори и а, това е един, една аларма след ситуацията с Кембридж Аналитика какво има в този пакет? Има незаконодателна част и има законодателна част. Незаконодателната част е, се състои от съобщение, което представя пакета и а, за гарантиране на свободни избори в Европа. Също така а, имаме насоки за, проте... за защита на личните данни и как се прилага регламента за защита на а, личните данни. Това са насоки. А, е, това е първия път, когато има избори след въвеждането на е, регламента за защита на личните данни и така искаме да информираме всички участници в е, правилата за защита на прекосновеността. Това е незаконодателната част от този пакет. Също има препоръка, която е към държавите членки и към техните органи, както и към политическите партии. Тези препоръки признават важността на политическите партии в демократичната структура на Европа. И един от въпросите е свързан с това държавите членки да сътрудничат това са органи, които се занимават с киберсигурност, с закрила на личните данни, медийни органи и така нататък. И всички други да си сътрудничат, за да гарантират неприкосновеността на европейските избори. Това е в синхрон с съществуващото законодателството. Е, е, законодателство. Има и друго измерение за прозрачност прозрачност, прозрачност в политическия живот. Тук държавите членки трябва да подкрепят прозрачността, политическите партии да бъдат прозрачни при компании, при а, използване и набиране на средства и други. И има трети стълб, който е за киберсигурност киберсигурност, това препоръчва държавите членки да съществуват е, вече използвани практики, за да гарантират сигурността на европейските избори. Е, и е, нещо, което е свързано с правното предложение, което колегата ще ви обясни в случая, че има нарушение на правата за достъп до личните данни, това са препоръки е, и държавите членки трябва да наложат санкции. Защо? Това е в случай, че има опити за влияние, повлияване на изборите от европейските избори държавите членки трябва да се ангажират по този начин. И сега давам думата на моята колега от Генералния секретариат, която се занимава с правното измерение на този пакет. Много ви благодаря за това, че се провежда този дебат. Благодаря, че разгледахте нашето предложение. Действително, ние предлагаме много а, целенасочени а, изменения за статуто на партиите. Искаме да действаме там, където Европейския съюз има правомощия да се налагат санкции за, а, при нарушение на регламента за защита на данните в контекста на европейските избори. Защо европейските избори, не национални? Защото това е правомощие на Европейския съюз е, по силата на този инструмент. Какво се опитваме да направим? Да предложим определен механизъм, е, който се задейства е, от Европейския орган за надзор на, на спазването на защита на данните. Това не може да се базира на клюки или на слухове. Трябва да е нещо сериозно и стабилно. И също предлагаме да има санкции които да са базирани на становището на Комисията за защита на личните данни. Тази комисия е, се състои от 6 човека, които са избрани от Комисията, съвета и парламента. т.е. те са назначени от Европейския парламент също. Санкциите ще бъдат финансови, by the regulation, financial това са 5% от бюджета са тези финансови санкции, плюс забрана да се кандидатства за финансиране за следващата година. Така така ще можем да имаме един лост за справяне с нарушенията по време на европейските избори. Ние очакваме становищата, мненията от вашата комисия по нашето предложение. Ще изчетем всичко внимателно и ще говорим също с комисиите Либе и Авко и използваме възможността а, да помолим парламента да действат бързо, защото искаме а, това законодателство да е готово за изборите през 2019 година. Предвид това колко е сериозна ситуацията, също давам думата на колегата по защита на личните данни. Ще говоря на френски, тъй като повечето изказвания бяха на френски и това ми дава възможност и аз да говоря френски относно това, което е включено в пакета, насоките, които са включени. Целта е да се даде възможност на унези, които участват в изборния процес, да обърнат внимание на най-важните правила от общия регламент за защита на данните, които се прилагат в този контекст, независимо дали става за политически партии или за компании, които събират данни, които правят анализ на подобни данни, социалните мрежи, Често те може да не са наясно с правилата, които са в сила от месец май тази година. Тези правила подсилват това, което съществуваше по-рано. Първите избори за Европейски парламент сега ще бъдат проведени при тези нови правила, затова трябва да напомним на всички заинтересовани, кои са основните правила. Мисля, че това е документ, който е доста ясен. Има един списък на това какво всяка заинтересовано лице трябва да прави, дали съответната партия, които събира данните, отговаря за обработването им. Да, трябва да се внимава как се борави с тези данни. Онези компании, които анализират данните, които ще излязат с резултати, на тази основа също трябва да го правят, спазвайки правилата. Разбира се, целта на една политическа партия е да се доближи до гражданите, но това трябва да стане по законен начин. Мнозина от изказвалите си споменаха за случая с Кембридж Аналитика нещо, което се случи преди влизането в сила на общия регламент за защита на личните данни. Но това е много показателен случай. Трябва да, да напомним това и във връзка с това законодателно предложение. Органите за защита на данните, които са независими, стигнаха до извода, че има нарушение на защитата на данните – не е някой, който ще взема някакви решения неоснователно и на основа дали една партия е проевропейска или не. Не, съвсем не. Става дума а, да се види дали е нарушено законодателството по отношение на защитата на личните данни и само на тази а, основа да се види от този орган дали подобно нарушение на личните данни е направено с цел да се повлияе на изборите или не. Например, случай с Кембридж Аналитика, анкетата, която е извършена от британските органи за защита на данните и които бяха представени в британския парламент, показват какви са резултатите от това разследване. Има е случаи, когато даден участник в изборите е допуснал грешка, не е работил достатъчно надлежно с данните, но това нарушение не е имало за цел да се повлияе на изборите. В подобен случай няма да се налага санкция. Това са много важни елементи, които искахме да подчертаем. Благодаря ви. Благодаря. С това можем да приключим точка 34 и да продължим с следващата 35-та проектостановище за застраховка гражданска отговорност при използване на МПС. Отново госпожа Бержерон е докладчик. Да, тук също ще има доста полемика по темата. Нека да изложа моята е, становище. Става дума за изменение на директива, е, директива от 2009 за страховка, гражданска отговорност при използване на МПС и контрол за задължението да се включва. Тук има необходимост да се отговори на новите факти, е, свързани с инциденти по пътищата за това, когато се случат тези инциденти с граждани от една страна в друга. Застраховката гражданска отговорност е задължителна, но има доста проблеми при положението ви и комисията си дава сметка, че трябва да се изменят някои разпоредби, за да се изпълни основната и цел защита на гражданите, включително и при трансгранични инциденти. Пет основни момента се променят. Приложното поле на директивата, това е член А, член 4 е, за застраховката и преразглеждането на минималните суми. Това е член 9 от директивата от 2009 също платежоспособността на застрахователя 10 е нов и член 16 също. Аз лично считам, че предложението е добро в правен смисъл също, що се отнася до контрол за задължението за сключване на страховка – страната членка е длъжна да контролира това. А за трети, е, включително дали въжи тази застраховка в трети страни. Проверките трябва да са не натрапчиви и да им, т.е. да има възможност за такива проверки примерно разпознаване на номер, да не са дискриминиращи, за да се е, намали също и е, случаите на е, водачи без такива застраховки. при е, щети трябва да се е, разпишат и кои са минималните, каква е минималната стойност, която покрива за страховката и трябва да има елемент на хармонизация. Докладчикът е с много голяма скорост. Процедурата за обещетение е много сложна. Трябва да има механизъм за бързо възстановяване на сумите. В предложението се включва и предложение да се създаде и каса за финансиране на щетите във всяка страна членка, така че жертвата да може да бъде обещетена директно от тази каса, докато не се е, получи съответната застраховка. Системата за гарантиращ фонд е, съществува в доста страни членки и тя може да бъде разширена. Трябва да, това да се извършва на доброволен принцип. Трябва да има минимално хармонизиране на изискванията за сключване на застраховка и съответно какво покрива тя. Разширяването на приложното поле, разбирам желанието на комисията да включи съдебната практика – но считам, че е, дефиницията е твърдо ограничителна и се изключват някои МПС, които не са предвидени за транспорт, но също могат е, да бъдат причинители на е, инциденти, примерно тротинетките по тротуарите. МПС, които са включени в движение и които се използват за ремонтни работи, също трансгранично могат да бъдат причинители на инциденти. Тоест, според нас, дефиницията на МПС трябва да бъде максимално широка с цел да бъдат защитени жертвите. Естествено очаквам вашата реакция. Е, чле... Е, срока за изменения е 20 ноември, 12 часа, казва докладчикът. Е, вече, значи, е минал този срок. Благодаря за вниманието. Ага. Uh -huh. Uh, if um, Madame Berger... Ако госпожа Берчерон желае, можем да имаме нов крайен срок 22 6 часа след обед. Няма проблем да променим дата, датата е, вярно е, че да се обявява дата, която вече е минала за изменение, не е много удачно. Е, благодаря. Приветствам измененията, предложенията на комисията. Е, подкрепям казаното от докладчика но има три или четири точки, по които бих изменил някои неща. Първо, приветствам, че има прак за лични компенсации за защити. Но по мое мнение, това, този прак е много нисък и не мисля, че това е, е разумно. В директивата не се прави е, разграничение между видовете превозни средства. Е, различните превозни средства не са разграничени. И разбира се, може да има а, катастрофи, направени от електронни автомобили и това също трябва, те също трябва да бъдат компенсирани. Е, относно сравняването на новите видове превозни средства, дали те са мотоциклети или колелета. Е, ние искаме да има доста, по-голям достъп до е, общественото пространство и гражданите да са защитени по качествен начин и не искаме да ограничим употребата на тези превозни средства. Аз предлагам да из, извадим това от директивата, защото това създава допълнително задължение. За защита Хубаво е в системата да има положителни и отрицателни точки, но важно е да има прозрачност. И накрая, предвид бъдещите технически развития, тук има препратка, че отговорността, гражданската отговорност се отнася и до автономните автомобили. Това е ключов елемент тук. И а, автономните автомобили а, трябва да могат да се движат безопасно по европейските пътища а, и да не причиняват а, щети. За това трябва да покажем, че в случай на катастрофа европейските граждани могат да бъдат обещетени по член 28c тест за бъдещо доказване. Трябва да имаме това в директивата като измерител. Благодаря ви много. Комисията желая ли да коментира? Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо докладчик. Първо, благодаря за положителния подход на докладчика е, по нашите е, изменения относно е, консенсуса за а, е, приложното поле, което е твърде е, а, тясно. Нямам мандат а, да изменям предложението на този етап, но очевидно защитата на жертвите е първото нещо, което имахме предвид, когато подготвихме предложението. Така че не виждам проблеми. По-скоро зависи от други участници в процеса по отношение на другите ви, другите опасения, които бяха повдигнали, повдигнати. Ние получихме коментари, коментари че нивото на компенсации а, трябва да е с по-висок прак, но нямахме никаква информация. Е, комисията, всички заключения, които прави, трябва да са направени на базата на оценка на въздействието. Затова не можехме да предложим нещо по-високо. Отбелязваме в този контекст, че минималното покритие се отнася само до вътрешни ситуации. И, и при. И, при катастрофи, които се включват, е, например, на е, е, туристи в друга държава членка, за това има друг режим, за това има по... може би може да има по-високо ниво на покритие, което е възможно в дадени ситуации когато, че жертвата трябва да бъде компенсирана до определена сума. И, а, а, по отношение на автономните автомобили, трудно е да се каже дали електрическите колелета, как те се дефинират. Нашата позиция е, беше следната. Отново, ние нямахме достатъчно информация и данни. И не мисля, че от гледна точка на жертвата това има голямо значение дали а, е, той е пострадал от е, тротинетка или от е, някакъв друг превозно средство. И, и когато ние влезем в комисията по петициите, тогава жертвите или техни роднини призовават комисията да направи повече, защото закрилата, която ние осигуряваме, не е достатъчна. Така че нашата позиция беше, че по принципа на субсидиарност държавите членки вече могат да изключат някои видове превозни средства, в случай, че а, може да се намеси национален фонд за гарантиране на обещетенията. Мисля, че това е добро решение. Ако степента на риска е по-нисък, то тогава няма рискове за фонда, гарантиращ обещетение. Е, ако обаче има случаи, където уврежданията са за цял живот, то тогава това струва много пари и те трябва да бъдат застраховани. Същевременно, застрахователните застраховките трябва да бъдат пропорционални на риска и а, може би едно колело няма да предизвика същите щети, като един, едно тежко ПТП. Така че застраховките са пропорционални на вида, вида транспортно средство – Е, да е, чуваме, че застрахователите не са много склонни да застраховат е, тези моторни превозни средства, защото това не е певчеливш бизнес. Но да, ние винаги сме отворени към евентуална дискусия по този въпрос но освобождаването на някои видове автомобили се избягва в директивата и това остава в полето на държавите членки те да решат. В противен случай ще бъде много объркано на европейско ниво и ще бъде много трудно да се следи динамиката и цялото технологично развитие. И по отношение на автономните автомобили, ние заемаме позицията, че директивата вече ги покрива и смятаме, че това беше, беше първата точка, на която се позабаваме при катастрофа и, и особено в този случай малко вероятно е технологията да предизвиква катастрофата и трябва да има покритие за жертвите и е свързано с различни механизми, като например надежност на, продук, на продукта или надежност на инфраструктурата. Но директивата е достатъчна и покрива тези ситуации. Може би трябва да уточним в приабилните точки нещо или не, ако нещо това е възможно. Още, много, още веднъж много благодаря. Това е от нас. Thank you as well. Аз също ви благодаря. С това можем да приключим разискването по точка 35 и да преминем към последната ни точка от дневния ред за днес, номер 36, разглеждане на проекто становище относно създаване на програма Творческа Европа. Господин Ле Бретон е докладчик по становище. Euh, Благодаря, господин председател. Европа не е само континент, а, тя е, е и цял континент с силни влияния от гръцко-римската античност. Тя трябва да оценява културата, да я цени, за да насърчава богатството и разнообразието на тази цивилизация. В член 3 и член 167 от договорите за Съюза се насърчава развитието на културите като се отчита общото културно наследство. Именно в това отношение говорим за програма Творческа Европа 2021-2027. Тя цели да се подобрят трите направления от програмата Творческа Европа от 2014 година, култура, медии и транссекторен подход. Всичко това допринася за обновяването на проекта именно в този смисъл аз съм предложил няколко изменения. Те не са много. Когато има пред мен един текст, аз винаги се старая да го усъвършенствам. Но това не са много задълбочени промени, тъй като текстът е много добре замислен. Поредицата от изменения, които може би са най-важни за нашата комисия, са тези, в които се споменава за необходимостта да се обърне особено внимание на защитата на интелектуалната собственост, тъй като в този текст не се говори много по този въпрос. Това е текст, който разглежда визуалните медии. За това трябва да се гарантира защита на интелектуалната собственост на творците. И мисля, че относно финансовата помощ има доста популярни реализирани мнения. Трябва обаче да се защити създаденото от творците. Затова съм направил е, изменения 5 и шесто. И това е в съзвучие с други текстове, които вече сме гласували. Изменението, което е съществено и което предлагам, това е допълнение по-скоро, отколкото изменение. А за останалото, мисля, че има някои изрази, които не са удачни според мен и смятам, че трябва да се заменят. Многократно се говори за образование на медиите. Това е доста двусмислено. Аз искам да се говори за а, създаване на критично мислене по отношение на медиите. Това е отразено в изменение 1532. Също доста често се говори за социално включване, когато се говори за мигранти. Аз предпочитам асимилиране, което е по-силна дума в член 6. Аз за това говоря за асимилиране на законните мигранти. Това е доста по-широка формулировка, отколкото първоначалната, където се говори за това, че културата допринася за приобщаването на мигрантите. Мисля, че няма особен смисъл да се говори за незаконните мигранти, които нямат право да останат дадена страна но когато говорим за хора, които са дошли законно, тогава можем да говорим за тяхното асимилиране чрез културата. Включване или приобщаване е много по-слаб термин според френското законодателство, отколкото асимилиране. Това е отразено в доста от измененията, които са предложени. И на последно място аз не съм твърд привърженик на делегираните актове на комисията, тъй като считам, че към тях се прибягва доста често, дори когато не е необходимо. Затова, според мен, не е необходимо да има делегирани актове в този текст. Оставих въпроса за актовете за изпълнение. За това се споменава в изменение 12, 24, 25. В 12-то изменение се говори за делегиран акт, който цели да се изменят е, несъществени елементи на този регламент. Необходимо ли е в 24 е, се говори за делегиран акт, който трябва да гарантира ефикасно оценка на изпълнението на програмата. Това е важна цел. И в 25-то изменение се говори за делегирани актове. Е, там се напомня какъв е, е юридическият е, режим на тези делегирани актове. Мисля, че това са излишни позовавания, затова предлагам да се примахнат. Има и други изменения. Искам да ви помоля да ги разгледате. Коригирането на формулировката. Що се отнася до културата, обаче трябва да сме по-точни 7 и 19 изменение да се говори за европейска култура, не толкова за цивилизация. В 11-то изменение предлагам да се примахне позоваването на Олаф. Олаф, да, има го, но дали в един текст за културата трябва да се детайлизира толкова ролята на ОЛАФ. Дори когато Европейския съюз говори за култура, се оказва, че е доста бюрократична. Бюрократичен. Има и други изменения, които се отнасят до подробности, и за това ви моля да ги разгледате. Аз съм убеден, че няма да се съгласни с всички изменения. Сигурно ще има дебат по тях, но това, което по... искаме да се предизвика дебат по теми, които не са чак толкова важни, но които трябва комисията по правните въпроси да обърне внимание. Госпожа Делбо има думата. Благодаря. Много добре, господин Либертон. Даже прекалено. Като предложихте този доклад, се питах каква е интереса на нашата комисия да прави доклад по програмата Творческа Европа. Но вие направ... осъществихте връзката между необходимостта да спазваме авторските права и така да имаме възможност да смениме риториката а, използвана във всички текстове. Така че нека да кажа, че е, приобщаване и асимилация не са синоними. Във всички случаи ние можем да включим в доклада това, което желаем. Живеем в много динамично време и не мисля, че асимилация е терминът, който трябва да използваме и който е подходящ за нашето общество в момента. А що се отнася до ценностите на европейската цивилизация, ние имаме в хартата на основните права разписани всички наши ценности. Та, затова се питам какво имате за цел не е необходимо да трябва да, да ни се налага да се обявяваме срещу вашия текст. Не знам, това ли ви е целта? После формиране на критично мислене, това е различно от образоване на за медиите. Това са две напълно различни неща. Свърза... Е, второто е свързано и с опити за манипулации и така нататък. Така че не смятам, че е необходимо или полезно да се въвеждат тези понятия. Отпадва... отпадането на заличаването на препратките за ОЛАВ, които правите систематично в текста, ние искаме Олаф да извърша своите разследвания именно с цел да се предотвратяват злоупотребите с европейски средства. Та, ако не друго, поне е, открихте един дебат, а пък, че няма да бъдем съгласни, то е ясно. Предполагам, че ще продължим датата за внасяне на изменения. Не е днес. Oui, le délai pour les amendements, c'est le Да, 27 ноември е датата, 12 часа. Je n'ai aucune autre Не виждам заявки за изказвания, с което приключваме в една така доминираща позиция на франкофонията. Следващото ни заседание е на 6 декември. Четвъртък започваме в 9 часа и ще имаме извънредно заседание на 10 декември вечерта точният час ще бъде потвърден. На 10 означава в Страсбург. С което искам да ви благодаря за вашето присъствие и да ви пожелая приятна вечер.